Добре, нека да започнем сега с нещо по-сериозно, а именно гласуването. Първият доклад е за Русия, случаят с Уюб Титиев. Сега вече започвам да говоря на румънски. Разглеждаме. За против, въздържали се, приема се. За резолюцията за, против, въздържали се, приема се. Сега Египет, екзекуциите в Египет. За. Точка от преамбила Г. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Нямаме звук в микрофона. Votul сте închis. Край на гласуването. Приема се. Точка от равновивала М за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Este Край на гласуването. Приема се. Гласуваме за резолюцията за, против, въздържали се, приема се. Хаити. Детско робство Хаити.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 Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме за цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по имения състав на специалната комисия за процедурата за разрешение за пестициди. Известени сте какъв е, какво е предложението за състава на комисията. Няма подадени изменения по предложението на председателския съвет и решаваме, че предложението се приема. Преминаваме към доклада Някой иска ли да се изкаже на доклада Софоли? Има ли някой за предложението на комисията? Господин Фейнер иска да се изкаже против решението. Заповядайте. Благодаря искам да кажа, че тук своего рода се получава ефлация на гласуването, защото първо се гласува в комисия, не в пленарна зала. Ако има голям консенсус в съответната парламентарна комисия, това не е проблем, но в случая гласуването бе спечелено само с 3 гласа. Това далеч не е достатъчно трябва да помислиме и какво точно е гласувано в парламентарната комисия. Тук, примерно, не се отразява начина по който е гласувала комисията по транспорт по темата. Та, не става дума за това колко информация да се подава от водачите на тежкотварни автомобили, свързано с емисиите на тези МПС, а по-скоро за това, че когато се подава тази информация, тя ще е от полза на китайските им конкуренти. Но е, Принципът е, че е, Европейския парламент в пленарния, в пълния си състав трябва да решава да се дава мандат за преговори, а не да решава Комисията по околна среда. За това трябва да гласуваме тук. Vreau să, vreau să vă mai consult odată dacă este cineva tot нека да попитам отново. Има ли някой, който иска да се изправи и да говори за предложението на комисията? Чухме аргументите против. Добре. Тогава нека да гласуваме. Кой е за решението? Против? Въздържали се? Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Вотul сте анкис. Край на гласуването. Приема се. But approved. Рапортът Долтън. Сега стигаме до доклада Далтън. Stevens pentru a se exprima în favoarea deciziei. Господин Стивенс, имате думата да се изкажете за. Тоест, вие говорите от името на докладчика. Thank you, President. Firstly, Mr. Благодаря. Първо Долтън се извинява за това, че не може да е тук да се изкаже по доклада. Този регламент е важна стъпка за затваряне на пробойните и подобряване на сътрудничеството между държавите членки в борбата срещу престъпността. Така ще гарантираме ефикасен и ефективен обмен на информация по предишни осъдителни присъди в държавите членки. Това е изключително важно, за да има доверие и взаимно признаване в сферата на съдебното сътрудничество. Трябва да има равенство в обмена на информация за осъдителни присъди към европейски граждани и граждани на трети страни. При сегашната система идентифицираме предишните осъдителни присъди за граждани на Съюза, но не и за граждани на трети страни. Трябва да затворим тази пробойна. Този е, доклад се радваше на голяма подкрепа в комисията Либе, защото е балансиран. От една страна запазва правата на гражданите, и дава възможност точно да се потрази информацията за осъдителни присъди. По този начин съдебните органи, правоохранителните органи имат ясна картина, за да могат да работят спокойно. Тук има също необходимите защитни механизми, става дума само за присъди в държави членки, достъпа до системата също е ограничен. Една силна система за обмен на информация е необходима и Комисията Либа предлага точно това. Благодаря. Împotriva. Благодаря. Господин Лопес иска да говори против решението. Благодаря ви. Тук е, става дума за доклад, който се представя на депутатите е, единствено на английски. Тук се нарушават определено принципите на многоязичието. И това се дължи вероятно на съкръщенията, които са свързани, които прави парламента в службата за писмени преводи. Ние в момента взимаме решение по същество. Сега ще гласуваме поименно. именно. este închis. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме сега към доклада Гардия Забал Рубиал. Седмо изменение. Моля, гласувайте поименно. Отул сте închis. Край на гласуването. Приема се. Втория доклад на Рубян. Изменение 64. Моля по именно гласуване. Отоли este Край на гласуването. Приема се. С което стигаме до третия доклад, Рубиан. Изменение 6. Поименно гласуване, моля гласувайте. Вотул este închis. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Моля, гласувайте. Кис. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 също електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Резолюция на ансамбло. Сега гласуваме цялата резолюция по електронен път, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Trecem la situația actuală a drepturilor omului în Turcia. Amendamentul 1. Положението с правата на човека в Турция за, против, въздържали се. Изменение се приема. 2. за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Моля, гласувайте електронно. Вотул есте е, кис. Край на гласуването. Отхвърля се. Има устно изменение към номер 8. Имате го в списка за гласуване. Нека да чуем вносителя на изменението. Уважаеми колеги, параграф 8, където става дума за журналистите, аз предлагам едно изречение. Е, молим Турция да премахне обвиненията срещу журналиста Алба Айбарак, който бе осъден в... който бе съден задочно. Ну, așa că trecem la че не сте пентру. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 10. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Вото е стенкис. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Готови ли сте Анкис? Край на гласуването. Приема се. 13. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка от преамбюла М, първоначалния текст против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за против, въздържали се, отхвърля се. Цялата резолюция за против, въздържали се, приема се. Trecem la Ситуация С което стигаме до положението в Венецуела. Има общо предложение за резолюция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Речем ла. Сега гласуваме за положението на Агенцията на ОНЕ за палестинските беженци за против въздържали се. Приема се. И накрая Докладът, който се отразява директно върху живота ни, лятното време, изменение едно за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. ли е сте închis. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Тук гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме за цялата резолюция за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Votul este închis. Adoptat. Край на гласуването. Приема се. Благодаря.